Скъпи колеги, ако нямате нищо против, може да започнем. Аз съм случайно тук. А, такава някаква гражданска злополука, може да го наречем. Така, след обед, пред а, тази пълна зала, ще изслушаме два доклада на господин Каринс и на госпожа Клева. Виждам, че тук са двамата докладчици, така че давам думата на господин Каринс. Предвид качеството на присъстващите, не сте задължени да говорите един час. Благодаря. Oui, monsieur Клут. Господин Клут. И така, нашия приятел господин Клут няма превод от немски. Може би немската кабина ли чува? Така, сложили са си слушалките колегите. Всичко работи великолепно, както се каза на немски. Господин Каринс, имате думата. Меси, мисиле президент. Благодаря, господин председател. Commission building on account of our country having received uh, the final yes word from the ECOFIN to join the Euro. So I'll be going there to uh, meet our Prime Minister, our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 Искам да поставя ударението върху един важен аспект, по който ние всички сме на едно мнение. Ако има нещо, което е необходимо, повече от всякога в Европа, това е наистина инвестици... инвестициите, които създават заетост. Всички сме на това становище. И ако имаме нужда от тези инвестиции и съответно заетостта, трябва да имаме терен, почва, в която да може всичко това да расте успешно. И ако условията не са еднакви за различните инвеститори, е, се, това блокира машината. Тъй, че съвсем логично данъчните злоупотреби и там всякакви други злоупотреби силно нарушават економическото равновесие на Европа. Това е така. И това нещо трябва да се промени с различни средства, естествено. Свет... Валутния международен фонд казва, че близо 5% от а, о, е, световния оборот а, е незаконен. Това е много. И други пък, някои други а, проучвания дават по-високи цифри, други по-слаби, но при всички положения това си остава един сериозен проблем. Чрез тази директива, така както е променена, Комисията върви в правилната посока. Измененията, които аз внесох, е, по-моему, разбира се, допълват, укрепват е, и развиват някои точки. Разбира се, предложенията не са в противоречие с това, което се предлага. Има три основни въпроса. Първият, който е и най-важен, според мен – в изменението на директивата касае е, собствеността, която носи печалба за е, властите, полицейските сили и така нататък много добре знаят кой е собственик на предприятие и ако това, разбира се, може да се прави пълноценно, ще се прилага по един и същ начин правилото. Вие плащате данъците си върху това, което обявявате като собственост. Или скривате това, което притежавате. Истинския собственик, този, който печели от имотите си, трябва да бъде идентифициран. Сега, само ако променим закона, може да решим проблема. Действително няма да имаме пълната картина. Ако... Ако променяме нали, самоличността в съответните поземлени и други регистри, ако задължаваме истинските собственици да се разкрият, за предприятията, които е, работят. Е, необходимо е властните трябва да направят съответните проучвания, но регистрите всъщност на предприятията трябва да разкриват кой е истинския собственик. Регистрите трябва да го разкриват. Освен това има още една директива, която приехме. Ако тези регистри трябва да бъдат е, свързани, може би ще върват нещата по-добре, за да може една държава членка да е, има достъп до регистрите, примерно за някакво предприятие, което е регистрирано в Литва, Латвия, Полша и така нататък, да могат да седат и да откриват кой е действителният собственик на предприятието. Знаете как е, трябва да стане това. Тази информация трябва да бъде включена. Регистрите трябва да бъдат свързани помежду си. Това е изменение 19, е, което внесох. Не, че това ще реши всички проблеми, но мисля, че ще бъде сериозен инструмент, в, сериозно оръжие в борбата срещу данъчното бягство и получаването на незаконни приходи. Що се отнася до оценката на рисковете, важно е на европейско равнище рисковете от пране на пари и данъчно бягство, данъчни измами да бъдат идентифицирани. Това е изменение 11. Много е важно. E на европейско равнище рисковете да бъдат е, определени, идентифицирани за всеки сектор. И трябва да се види какви са трудностите от това, тъй като един риск може да бъде оценен по определен начин в една държава членка и по друг начин от друга държава членка. Важно е, съответно, тази информация да бъде на европейско равнище, не само на национално. И друго нещо, изменение 24 относно новите технологии. Какъв е контакта Преконтакт или не. Важно е да се знае, примерно, когато става дума за електронни подписи. Това е, е същото като прекия контакт. Знаете с кой си имате работа. Но технологията се развива. Не трябва да я развиваме. Тя се приема, разбира се. И накрая аз се срещнах с като работех по тези изменения и по тази директива, има възможност да се срещна с много представители на, е, от различни лобита в областта на промишлеността и проведох много интересен разговор с представители, ако си спомням добре, разбира се, на Асоциацията за е, конните състезания, Финландия. И аз от конски състезания нищо не разбирам. Но в Ирландия това е нещо като че ли много така се почита. Не знае дали 9000 или 900 точки или някъдето залагат непрекъснато на конни състезания в налични пари, в кеш, няма нищо електронно, всичко се прави. И някои печелят, други губят, както е, но всичко става. Казаха, че за всъщност за прането на пари, това не е чак толкова интересно, защото получавате примерно 90% върху всяка, всяка лира, която инвестирате, която играете. Така че там не е чак толкова Разбира се, е, това е някаква промишленост, която е по-особена, защото там всичко става с пари. Представете си, че искате да перете пари и трябва да платите 10% е, някакви такси, за да узаконите своите фондове. 10% това е по-малко, отколкото повечето от нас плащат. Аз не знам всъщност е, какво е точното решение. Не бих искал някаква промишленост да бъде подчинена на е, бутуша на Европейския съюз. Не знае. Трябва, може би, някаква система с регистрация, някакво право на достъп, е, входен билет или нещо такова. Да следим тези, които печелят големите залози. Това е една бележка по предложение на комисията да намалим стоиността на банкови, такива там финансови операции в брой. Дори играчите да казват, че тези, които перат, нали, не се интересуват от този бизнес, кой знае, може пък да са. С 10% данък, такса и така нататък, входно билече, за да озаконите вашите пари, това не е някакво, кой знае какво не може да се нарече кожудерство. Да, вярно, ние съсипваме една промишленост в Европа, има има желание да се усилия да се прекрати прането на пари, но трябва да видим как някои предприятия могат да бъдат защитени или да кажем да им се попречи да перат пари, без това разбира се да съсипе самото предприятие с някакви големи данъчни облагания. Това беше. Ще се запозная с е, подробностите. Един е, колега се записва. Ще видя какви са внесените изменения. А, благодаря, господин докладчик. Аз все пак е, уточнявам, че когато часа си отивате, за да участвате на празника по случай на влизането на Латвия в еврозоната. Сега давам думата на докладчика на другото досие. Госпожо, имате думата. Благодаря. След презентацията на директивата, позволете ми да поговоря пред вас относно проекто доклада по отношение придружаващите парични преводи информация. Новия регламент се опитва да укрепи процедурата по а, преводи, както национални, така и а, трансгранични, за да може в крайна сметка органите да могат да проследяват евентуално средства, които се обменят между престъпни групировки или правонарушителите. Много важно е информацията да бъде налична на съответните правоохранителни органи своевременно, за да могат да проследяват имуществото и постъпленията от престъпна дейност. Изключително важно е да се обвърже този акт с предишния, както и с международните стандарти и за това комисията прави съответното предложение за подобряване на проследимостта на а, парите. Това е а, факт, който трябва да се хармонизира също така и с международните разпоредби, както и с а, дейността на групата за финансови действия. Изключително важно е да се имат предвид промените в международните нормативи. Едно от първите изисквания за промяната е свързана с информацията е, за е, този, който изплаща, изпраща парите и този, който ги получава. Сега тази информация се записва. Съгласна съм, че това е правилният път за развитие на разпоредбата и необходимо е правоохранителните органи да имат достъп до тази информация. Подходът, който се основава на анализа на риска, също е много важен. Подкрепям това предложение на докладчика, но е изключително важно да имаме предвид какво стои зад такова предложение. Трябва да се свърже регламента с приложение към директивата тогава, когато има фактори с висок риск. Според мен, по този начин ще се даде ясна възможност или платформа ще се изгради, за да може върху нея съответно да се разработят необходимите мерки. Когато липсва информация това би било проблем тогава, когато наистина съществува някакво подозрение или съмнение относно сделка, а когато вече има такава засечена съмнителна сделка, много важно е да се направят необходимите стъпки, за да се проследи тя. В Европейския съюз, възоснова на функциониращия единен пазар, ние изискваме информация, така че в тази директива аз не въвеждам конкретни предложения за промяна, защото според мен това е основното, което трябва да бъде включено в информацията. По-нататъка, по отношение на посредниците в паричните преводи много важно е да се спази а, препоръката на групата за финансови действия по отношение на посредниците и ние също трябва да отчетем а, факта, че тук става въпрос е, за а, е, различни лица, които имат различни взаимоотношения или с платеца, или с получаващия средствата. Много важно е да се потърси липсващата или неправилната информация и съответно да се разработи нужната стратегия. Но аз не мисля, че задълженията трябва да бъдат идентични както при а, първоначално и изпращащия превода. А, във всеки случай мога да кажа, че списъка с санкции а, е добър. Когато става въпрос за изпълнението, за наблюдението на изпълнението на санкциите, особено на доставчиците извън Европейския съюз, мисля, че можем да усъвършенстваме текста, да засилим съответно разпоредбата. И според мен през предстоящите години комисията следва да докладва пред нас относно изпълнението на актовете на практика. Убедена съм, че укрепването на сътрудничество е необходимо и с органите в рамките на Европейския съюз по отношение разследване и налагане на санкции при нарушение. Все още има какво да предвидим, за да можем да хармонизираме този текст с други актове. Тук, разбира се, виждам и ролята с Европейския банков орган и трябва да огледаме също така и санкциите в директивата в борба срещу изпирането на пари. Съжалявам, но френски език няма превод, казва председателя. Бихте ли продължила сега? Да, в крайна сметка има ясно разбиране, че може да има сериозни вреди, ако финансовата система не е достатъчно защитена от злоупотреба от страна на престъпни лица. Освен това, трябва да а, направи нужните корекции в нашата нормативна уредба за да не се задълбочават съществуващите ни проблеми заради престъпна дейност и да не се застрашава, да не се застрашава излизането от кризата. Благодаря. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо. Сега ще чуем е, докладчите в сянка. Господин Петър Зимон. Благодаря. Благодаря за това ясно и изчерпателно обяснение. Няколко подробности от моя страна. Мисля, че трябва да говорим за значението на предложенията за използване на финансовите системи с цел пране на пари. Geldwäsche und Unterstützung von Terrorismus. Може да има глоби до 200 милиарда е, за всички, всичките случаи, които Европол цитира относно различните механизми на пране на пари, това вреди на економиката и в в е, е, този момент естествено разполагаме с по-малко средства за инвестиции в е, екологията, например. Um Ние сме съгласни да контролираме тези процеси на пране на пари и е изключително важно от економическа гледна точка вече никой да не може да се скрива зад е, предприятията или подобни структури. И предложението на комисията е, върви в правилната посока. Предприятията трябва да набавят подробна информация. Докладчика дори предлага да отидем още по-далеч, т.е да може да се консултират, да се проверяват регистрите. И аз е, бих е, предложил да отидем още по-далеч. Защо е, ние да не действаме координирано с държавите членки и да може да наложим е, откриването, отварянето на регистрите и да имаме някакъв минимален стандарт за равенство предоставянето на информация на европейско равнище. Що се отнася до хазартните игри, за които вече говорихме, може би трябва да бъдем и по-строги, но може пък и да помислим за някакви изключения, нещо, което още не е предложено от комисията. По отношение рисковете, комисията предлага държавите членки да имат възможността в рамките на този подход да упростяват нещата. Аз искам да бих препоръчал също да се осигури възможност там, където има злоупотреби, е, но има и някои сектори, където просто това е изключено. И ще дам един пример. Ако, примерно, цитираме системата на тотото или лото, няма никакъв риск да който да оправдава евентуална намеса. Над 1000 евро на никой не му плащат на ръка, тъй че не се знае точната стойност. Само Лото, компанията го знае и тя директно прехвърля парите на по сметка. Следователно, рискът е от 999 евро нагоре, тъй че трябва винаги да си задаме въпроса дали възможността за пране на пари чрез купуване на някакъв с някакви билети или нещо, някаква печалба, дали това е възможно и трябва да си издаме въпроса, кой всъщност продава а, някакъв билет за лотото за 1 милион и да го продаде по-скъпо, отколкото е стоеността му. Но после кой как ще обясни Кой ще поеме такъв огромен риск? И, що се отнася до приложението, и вече колегите говориха по този въпрос, проектът предвижда да се извършва проверка от е, комисията 4 години след като влезе в сила е, тази директива, но това трябва да бъде възможно още от сега, за да може това да позволи да, директивата да бъде транспонирана в държавите членки. Е, но трябва да можем още от сега да помислим по въпроса Благодаря. Предвид дългия списък, 15 души, които искат да се изкажат, аз ще пусна часовника и всеки ще разполага с 2 минути, защото в 4 часа ще бъдем посетени от финансовия министр на Словения. Господин Нитрас, имате думата. Dziękuję panie przewodniczący. Będę starał się tych dwóch minut pilnować. W związku z tym да, да, ще се опитам да се впиша в тези две минути и ще кажа много по-малко от това, което бях предвидил. Но имам една забележка. Е, правилници, които отнасят, се отнасят до тото и лото, те отнасят, е, се отнасят до много страни, но това не е много чиста система. Е, така че това, което може да видим какво е спечелено, но тъй като лицата не се появяват лично, е, ние всъщност виждаме кои са печ... спечелилите, не тия, които са загубили, когато се стигне определена е, сума в е, казината, тогава може там да се пари. По принцип съм съгласен с това, което казаха докладчиците, но бих искал само да посоча в каква посока трябва да вървим. Първо, определението в член 2, точка 1.7. Това определение в директивата не е много ясно. Каква е сделката, ако тази сделка, транзакция, която вече е операция, която е започнала от този, който ще се възползва от нея, се вписва в рамките на това или не? Аз разбирам, че не може до по-добре да се идентифицират е, транзакциите в Европейския съюз, но може би ще трябва да вървим към някакво упростена информация. Член 5, параграф 1 бих искал да го анализирам в е, светлината на член 4, като говоря за доставчика. Доставчикът дава номера на фактурата или някакъв друг идентификационен, идентификационен прощавайте, номер на сделката, но не дава местоживението си, така че това може да доведе до известни трудности. Банката вече няма да може да гарантира проследяването на тези операции и също ще е трудно да се открият източниците на финансиране когато те са евентуално са свързани с тероризма. Този прак 1000 евро е малко съмнителен. Банките смятат, че трябва същите, едни и същи правила да бъдат наложени на всичките е, операции, не само тези, които превишават 1000 евро. Същото нещо е валидно и за посредниците – Искам да кажа още нещо. Ще е добре да разгледаме някои механизми и да въведем такива механизми, които да позволят да се проследяват сделките, защото има ситуации, при които банките не само не разкриват нарушението, но в известен смисъл участват. Е, председателя. Извинявайте, че трябва да ви прекъсна, обаче времето върви за Алде е, госпожа Инвент. Две минути, ако обичате. Be... Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Защото мисля, че при измененията ще не в по-големи подробности. Само една обща бележка – мисля, че малко повече трябва да поставим под въпрос цялата обосновка на всичко това имайки предвид е, новите стандарти, новите правила на групата за финансови действия, мисля, че трябва много по-подробно да се запознаем с е, отговора на въпроса защо са стигнали до тези промени, а не автоматично да приемам, че точно тези мерки ще доведат до по-голяма сигурност и че са много необходими. Може би това е така, не зная, но бих желала малко повече доказателства да видя в тази посока. Някои от нас бяха малко по-скептично настроени по този въпрос през последните години, но през последната седмица всъщност разбрахме е, до какъв начин, по какъв начин се наблюдават гражданите, така че мисля, че трябва малко по по-критично да подходим и с е, малко повече скептицизъм. Не искам да кажа, че ще отхвърля предложенията. Просто искам по-голям доказателство да видя. Защото, както знаете, мерките ще струват доста на банките, както знаете. Това е ново бреме, бюрократично, което те ще носят на плещите си. И на следващо място, разбира се, трябва да спазваме и правата на гражданите трябва да сме напълно убедени в този смисъл, че това са съразмерни и необходими мерки. Според мен, ако задължим стопанските субакти да събират данни в полза на полицията, тук вече ще навлезем в една сива зона. Ние на практика изнасяме на външен изпълнител една полицейска задача. Разбира се, не мисля, че трябва, освен това, да ги учим как точно да си организират своята стопанска дейност. по-нататък периода за запазване на лични данни. Мисля, че съответно е, обаче за актовете, които разполагаме за запазване на личните данни, следва да бъдат спазвани. По-нататък, какво е риск, какво е подозрително, какво е съмнително. Дали данните са изчерпателни или, нито, или не, това достатъчно ли е да се каже, че е, има нещо съмнително? И така нататък. Това са все въпроси, на които трябва да, се, да си отговорим най-напред, преди да следваме мерките на групата. Благодаря. Благодаря. Господин Дорвалц има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за проекто становището. Тук са засегнати важни аспекти на предложението на комисията. Тази директива, както и много други, се занимава с дейности, които съществуват, които се практикуват. Чухме вече за ирландските конни надбягвания. И знаем, че в Ирландия, примерно, пенсионерите играят на ротативки и така нататък. Такива има и в супермаркетите. Дали обаче няма да постигнем обратния ефект и да направим нещата още по-сложни? Разбира се, трябва да гарантираме а, съществуването на единния вътрешен пазар. предложението е свързано с националните стандарти за регистрация и това е добро, но, нещо добро, но не бива да има дублиране на функции трябва да се защити и правото на личен живот и защита, да се осигури защита. Но, макар и това да е въпрос, който с който се занимават други комисии. Иначе аз подкрепям предложението на докладчика за периодичен анализ на риска, но не се оточнява дали това ще бъде на 2 или на 3 години. Риска трябва да се анализира първоначално на всички нива, след което това ще бъде задължение на държавите членки. Ако те установят нещо, което говори за по-висок риск, тогава те би трябвало да налагат и съответните процедури. А мисля, че успях да се вместа в двете минути. Благодаря. Благодаря. Нямам. А, няма... Господин Даварис от Зелените не е тук, така че има ли някой, който да го замести? Можем да използваме времето, за да дадем думата на Юдит Сарантини. Тя е докладчик от Либе. Комисията за граждански свободи. Не зная вече, госпожо председател, какво правим. Доста се объркахме. Така или иначе, това не е моя работа. Мога ли сега да взема думата? Да, добре. Имате думата. Докладчика от Комисията по граждански свободи, може би, ще получи думата накрая. Сега имате думата вие като докладчик в сянка. Много внимавам да не навлеза в територията на комисията Либе. Ние, зелените, уважаваме разделението в това отношение. напред искам да кажа, че Целият този въпрос за прането на пари е изключително важен. Това е економически въпрос и явлението се разраства. Не е важно да обсъждаме само нивото на проблемите и изпълнението на мерките, но трябва да не позволим да се нарушава равнопоставеността. Ако има един сегмент от пазара, който е официалния, който играе по правилата, и друг сегмент, който е, така да се каже, неформалния и не спазва правилата, тогава не може да имаме конкуренция без да навлизам в територията на комисията Либе, тук може би става въпроси за някакви престъпни деяния. Навлизаме в сивата зона на нарушение на данъчните закони, но и на правилата, които ръководят пазара. Така че трябва да помислим за оценка на обемите. Професор Шнайдер в Линц смята, че е направо невероятно това, което е свързано с черния пазар, прането на пари и така нататък. Така че трябва много сериозно да се занимаем с този въпрос от гледната точка на нашата комисия по економически въпроси. Като докладчик в Сянка искам да спомена, спомена няколко важни неща. Зная, че всички ние имаме горе-долу общи виждания по въпроса. Тук не се въвеждат нови правила, а по-скоро се изисква прилагането на съществуването. И това е много сериозен проблем. Европейския парламент трябва да каже ясно. Не е достатъчно на европейско ниво да се приемат закони, а след това да не ни интересува дали те се прилагат в държавите членки. В докладите за пране на пари се използва една съмнителна методика. Виждаме какво става в Кипър. Ако просто се провери дали законите залагат правилата, това е достатъчно, за да видим дали онова, което се върши ежедневно, отговаря на изискванията. Така че тук в доклада може да се добави още нещо, свързано с налагането на законите, с надзорните органи и по този начин да сме сигурни, че прилагаме наистина строги правила. И това става на практика. Аз съм докладчик Сянка. Колко време мога да говоря? Ами мога да говоря 4. Можете да говорите 4 председателя. Ами така е справедливо. Освен това, не разбрах много ясно от доклада, защо докладчикът предлага да се е, ограничи изчисляването на е, санкциите само до съответния клон. Ако се приеме такава разпоредба, това означава да се ограничат максималните разходи, като се създават някакви изкуствени клонове, които евентуално ще поемат последващи санкции. Според мен това не е разумно. Освен това, има и друг въпрос. Защо се предлага такъв дълъг период на изпълнение? И накрая, нека сериозно да се занимаем с въпроса за хазарта. Там трябва да се направи ясно разграничение дали а, се а, играе хазарт онлайн или офлайн и дали целта на хазарта в крайна сметка е пране на пари. Трябва да се занимаем с този въпрос. Благодаря. Два пъти се изказа господин Шечеш. Благодаря. Като слушам дебата и си мисля за позицията на всички докладчици в Сянка, като че ли позицията на Екаре не е по-различна и затова ще бъда още по-кратък. Госпожа София Ентвелд всъщност каза всичко, което смятах да кажа аз. Господин Гиголд спомена нещо, което аз първоначално си бях решил да кажа. Нека да подчертая няколко неща обаче. Първо, не бива да бъдем изцяло обзети от натрапчивата идея, че всички, които участват в финансовите пазари, са измамници и перачи на пари. В настоящата и економическа ситуация бихме препоръчали да се приема законодателство, което да вземе предвид онова, което бих нарекал да дадем възможност на бизнеса да работи. Нека да не създаваме законодателство, което ще пречи и което не е необходимо. Вместо създаването на нови закони е по-добре да обръщаме внимание на прилагането, на внимателното прилагане на съществуващото законодателство, това, което е в сила в момента. Второ, точно като това, което чухме в уводните думи на господин Каринч. 5% от световният вътрешен продукт по изчисление на ММФ е една доста плашеща фигура. На МВФ е плашеща фигура, но това са само предположения. Това са само изчисления, а за целите на настоящия процес са ни необходими по-точни данни. Информацията. Информацията в борбата срещу прането на пари е изключително важна. Това е решаващия въпрос. И затова националните регистри трябва задължително да бъдат информирани за, трансгранични, за трансгранична дейност. Радвам се, че дори господин Каринч призна, че свързването на регистрите няма да реши всички проблеми новите технологии. Да, това е последното, което искам да засегна. Вижте, живеем в 21 век и трябва да си го признаем. Новите технологии навлизат навсякъде. Колкото по-добре се хармонизират процесите и колкото по-добро е законодателството, толкова повече технологии ще навлизат за да заобикалят, заобикалят а, законовите разпоредби. Така че като цяло мисля, че всички мислим в една посока. Благодаря. Благодаря и теоретично за 4 минути Йорган Крюта. <clears throat> Äh, ich kann das, glaube ich, recht kurz machen. Благодаря. Аз э, много кратко ще говоря, защото много неща вече бяха казани, но искам да разгледам някои други аспекти на този въпрос. Мисля, че всички сме на едно мнение, че прането на пари, данъчните злоупотреби, избягването на данъчно облагане трябва да бъдат свързани. Но все пак трябва да внимаваме трябва да внимаваме и да не смесваме нещата. Много често някои потребители се оплакват и казват, че банковите правила правят така, че е, не могат те да си открият е, банкова сметка, просто защото някои се притесняват, че те могат да перат пари. Понякога а, е, сдружения на потребители също се оплакват тъй, че не трябва да отваряме вратата и да позволяваме на банките да правят неща, които не трябва да правят. Има два примера, които мога да цитирам. Един от е, проблемите беше открит в е, Великобритания. Банките настояват някой, който открива сметка, да има е, местожителство в Великобритания, което Комисията, разбира се, не приема. Опитваме се да хармонизираме мерките, за да се борим срещу прането на пари, но по някой път това малко пречи на вътрешния пазар. Така че винаги е малко усложнено, когато има такива правила. Понякога има мерки, които се вземат и ние не ги желаем. Разбира се, друг един проблематичен пример Но има случаи на злоупотреби от страна на банките, под претекст, че искат да се избегнат рисковете от пране на пари, събират е, данни от клиентите и си служат е, за реклама. Аз не съм виждал лично такова нещо, но съм чувал да се говори за това. И това е нещо, което няма нищо общо с борбата срещу прането на пари. Така че трябва много да внимаваме в тези регламенти да няма елементи, които да позволяват за употреба от страна на банките. Трябва да бъдем много внимателни. Това бяха забележките, които исках да направя към дебата и една последна, ако ми разрешите. Винаги говорим за въпросите, свързани с споразуменията за свободна търговия и борбата срещу прането на пари, може би ще е добре да определим правила, които да са съвсем ясни за тези споразумения с свободна търговия. Имаме такива с Боливи, с Перу, с такива споразумения и с някои други търговски споразумения с други, е, други страни. Отваряме широко вратата, че даже и прозореца за прането на пари. Това бяха забележките. Благодаря. Благодаря. Интересен е, беше дебата и когато изслушахме представителите на банките относно това от какво имат нужда. Благодаря ви. Мисля, че Джуди Сарджентини е, е, следва да получи думата. И, е, както знаете, очакваме и министъра на Литва, а също и комисията желая думата, така че просто няма да имате възможност докладчика да се изкажете след всички. Джуди, благодаря. Мисля, че вашата бележка, госпожо председател, относно това, че трябва много формуляри да се попълват, когато откривате сметка, е от голямо значение за нашия дебат. Сега, е, знае, че 51-и член е важен и за нашата комисия, и за Комисията по граждански свободи. Решението ще се вземе, разбира се, след е, лятната почивка, но е много важно наистина да имаме предвид и директивата за борба срещу изпиране е, на пари. За Комисията по економически въпроси е много важно да разгледаме следния въпрос. Групата за финансови действия няма определение за данъчни престъпления. Ако оставим това определение на осмотрение на държавите членки, това ще бъде ли достатъчно ефективно решение, за да създадем акт, който е насочен срещу тези деяния. Е, господин Гиголт изказа своята позиция. Аз мисля, че не сме уточнили нещо, а именно какво представлява едно данъчно престъпление. Е, и това може би е факт, който дава отговор на въпроса, защо в някои държави неплащането на данък едва ли не се счита за административни мерки. Така че каква е разликата между данъчно а, престъпление и данъчна злоупотреба? Иска се действия да се предприемат относно данъчно престъпление от страна на групата, но от друга страна пък нека да имаме автоматичен обмен между държавите членки тогава, когато има случай на укриване, неплащане на данъци. Мисля, че трябва да изчистим тези въпроси. Парламентът наистина трябва да отстоява позицията относно данъчно престъпление просто се мисля в момента, разсъждавам на глас. Ние, докладчиците в сянка, трябва да разгледаме този проблем. По-нататък. Какви са рисковите? Кой определя риска? Е, различните организации, ЕБО, е, Европейската организация за застраховане професионално пенсионално осигуряване и Европол могат да ни дадат е, някаква представа, разбира се, какво представлява риска, за да може всяка една държава да го има предвид, когато разглежда случай на изпиране на пари. Но, що се отнася до Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европол, на практика ние разполагаме с техните, тяхната, техните правила, техните разпоредби, но нали съзнаваме всъщност как точно да тълкуваме а, данъчно престъпление. Госпожа Инфелд, също докладчик в Сянка, засегна въпроса свързан с защита на данните и в крайна сметка много е важно да създадем едно, един инструмент за ефективна борба срещу изпиране на парите, но същевременно трябва да разглеждаме и въпроса за защита на данните. Органа за защита на данни казва, че в момента актът не е хармонизиран или не съответства. Тогава една банка, която иска да изпълнява всички разпоредби, които съществуват, тогава ще си зададе въпроса какво да спазва кой от всичките актове. Измененията, които се предлагат в нашата комисия, за момента като че ли не разглеждат въпроса и аз не мисля, че така трябва да стоят нещата. А, а държавите членки не би трябвало да се занимават с а, въпроси, които всъщност са полицейски задачи по отношение на информацията. Така че, нека да не се опитваме да пренебрегваме въпроса, свързан с защитата на данни, защото ще навлезем в една непрекъсната процедура съдебно дело след съдебно дело. И по този начин няма да можем да водим а, резултат на борба срещу изпирането на пари. И на последно място, госпожо председател. Как ефективно ще се справим при положение, че имаме 28 държави членки със съответните институции, органи, всяка една банка в тях, всяка една хазартна организация разполага със своя собствена представа за това какво е риск. Ако, един, е, е, ако риск се счита за риск в една държава, а не се счита за риск в друга, тогава как трансгранично ще се справим с проблема? Така че, според мен, това, с което по-настоящем разполагаме, не е достатъчно и трябва да направим необходимото, за да попълним липсата. И съвсем на последно място, госпожо председател, знам, че нямаме време. Председателката, извинявайте. Е, непрекъснато получавам от зелените наистина допълнителни бележки. Продължавайте, моля. Е, е, риск основан на подход основан на биза. Казват ми, че това е по-подходящ подход, отколкото подхода, който се основава на правилата. Но кой разследва рисковете, искам да знам в такъв случай. И дори такъв подход, основан на риска, трябва да работи въз основата на правила. Иначе няма как да кажем, това е правилното, това е правилото, това е прага, това е сумата която може да, да бъде използвана за откриване или закриване на сметка и така нататък. С други думи, е, подхода, основан на риска, всъщност е профилиране и там много внимателно трябва да подходим относно защитата на данни. Благодаря, председателката. Е, сега вече нямаме време за комисията, защото министъра е тук и две минути за комисията и след това трябва да продължим. Много съжалявам, но докладчика от Либе всъщност ви е, изяде времето. Благодаря комисията. Благодаря. Ще бъде максимално кратък и точен. Първо. Значимостта на проблема, свързан с изпиране на пори и борба срещу това. Необходимостта от доказателства относно вече избрания подход от групата за финансови действия. Според нас, това е много трудна област и трудно може да се а, оцени общото въздействие върху системата. И единственият начин да разгледаме и анализираме този въпрос е да се попитаме какво ще се случи, ако тази система всъщност се няма. От друга страна, можем да запишем правила относно пропорцион... съразмерността, за да може в крайна сметка да не окажем въздействие по един и същи начин върху всички стопански субекти, защото ще има различия, безспорно, и някои от е, лицата няма да може да приложат конкретни правила. По отношение на регистрите, ние не ги предлагаме в директивата, ние не сме напълно против подобни бизнес регистри, ние сме приели подход, който според нас е важен, защото може да се насочи вниманието върху източника на информацията и получаването на времено на точната информация. Това е задължение към дружествата да съдържат и поддържат тази информация. Мисля, че това е правилният подход. За хазарта. Имаме подход базиран на риска тук – относно всички сектори, между другото, които са част от е, хазарта. Избрали сме подход, който създава широко определение, но разбира се, дава възможност и за гъвкавост за оценка на риска по различен начин в различните сектори на хазарта. Що се отнася до резултатността от правилата? Трябва да насочим вниманието си определено върху един много широко обхватен процес, който съществува на международно ниво, чрез групата за финансови действия. Новият подход – в рамките на четвъртата оценка на групата за финансови действия ще се основава в по-голяма смисъл върху резултатността. Защитата на данните. Ние сме направили съзнателен избор да ограничим броя на правила тук – в рамките на директивата. Е, директивата за борба с изпирането на пари наистина следва по-общо принципите за защита на данните е, и сме в консултация с колегите от Генерална дирекция е, правосъдие и съответно надзорния орган. По регламента няколко неща бяха казани, съвсем накратко я ще се изкажа. Докладчика желая да види подхода основан на риска, оточнен в този акт. Напълно разбираме, че вероятно има някаква неяснота, но от друга страна призоваваме вниманието ви към факта, че много работа бе извършена в рамките на първия регламент – и тогава надзорните, в момента нарича се банков орган, тогава разработиха съответните насоки, които бяха много а, полезни. За посредниците. Те имат различна роля в сравнение с изпращащия или платеца. По-внимателно ще разгледаме въпроса и в европейската система искам да подчертая, че може би тук по-трудно ще се наблюдават нещата, така бе казано, обаче ние не сме съгласни с това, защото с СЕПА, Европейската разпощателна система, мисля, че много добри решения се а, предлагат на общностно ниво и финансовия сектор следва много внимателно подхода, който е разработен на международно ниво. Благодаря много, госпожо председател. Председателката. Благодаря. Това бяха 4 минути, но в крайна сметка приключихме обсъждането. Не мога да ви кажа каква ще бъде точно процедурата тук, но е, вероятно ще има някакъв срок за внасене предложения за изменения. Или за нов доклад ще имаме нов срок. За момента е, е 18 юли крайния срок. Интересно моля до 18 юли да предложите своите проекто изменения. Освен ако не получите друга информация. Мисля, че така можем да спрем до тук. Благодаря ви. И сега продължаваме с следвата точка от дневния е, ред, а именно економически диалог размяна с мнение с министра на финансите на Словения. Uh, Имам две, бележки, две страници с бележки, които няма да ви изчета. И така, много се радвам, че сред нас е министърът на финансите на Словения за обмен на мисли, за да проведем този економически диалог. Разбира се, много е важно за депутатите да знаят, че освен този диалог предстои и а, участие на представител на друга държава, да други държави членки, именно Франция, Испания, Люксембург. А, Поканите са изпратени, очаквам потвърждение и ще ви информирам надлежно. С Малта и Люксембург е, в момента осъществяваме връзка, но нямаме отговор. Португалия все още не е отговорила, а междувременно министрите на финансите там се смениха, така че вероятно процедурата ще отнеме по-дълго време или може би ще трябва да изпратя нова покана. Искам да апелирам към всички държави и членки да участват в диалога с комисията и да докажат своите ангажименти към, поли... към а, изготвянето на политиките тук. И така, господин министр, в 10 минути ще успеете ли да се вместите след вашите уводни бележки, както винаги, а, ще има възможност за въпроси, всеки ще има по 5 е, за всеки въпрос ще има по 5 минути, така че се надявам въпросите да бъдат кратки, за да имате повече време за отговор. Заповядайте, господин министър. Благодаря. Удоволствие е за мен да представя пред вас економическата политика на моята родина. Смятах, да направя този увод в економическата ни политика в три точки, да ви представя економическото състояние на Словения в момента, трите основни стълба на дейности, с които се занимаваме, но може би ще трябва да посвета малко повече време на втория стълб, който е най-важният, той е приоритетният. Things, uh, economic in Slovenia. По отношение на економическото положение в Словения, трябва да кажем, че след 5 години а, на слаб растеж и дори липса на такъв, след този период на економическа рецесия, е ясно, че трябва бързо да се действа. Нашата задлъжнялост е сравнително ниска, около 55% от БВП, но тя се увеличи доста бързо през последните няколко години. Разходите за труд все още не са се увеличили, те, са, те стагнират, така че това означава, че структурните промени за борба с кризата все още не са реализирани. Имаме общо важни макроекономически показатели. Домакинствата са с най-низки задължения в рамките на Европейския съюз. Но от друга страна имаме неравновесие в корпоративния сектор, в банковите отчети се вижда именно този дисбаланс. Именно затова е необходимо да се вземат съответните мерки в економическата политика на страната. Вторият въпрос който трябва да бъде споменат е, че през последните пет години не бяха предприяти някакви конкретни политически действия. Има някои институции, които все още трябва да бъдат поставени в ред, за да може адекватно да се реагира на економическата криза. Ако погледнем назад обаче, ще видим, че и в миналото са предприемани някои мерки, примерно пенсионната система се реформира, имаше реформа в, на пазара на труда, валутната консолидация също започна, но предстоят още допълнително действия в тези сфери. А сега за трите основни стълба на економическата политика. Първият стълб е как да се промени процеса на вземане на решения. Казахме, че работим по законодателството, много решения се блокират от референдуми. Така че това е и промяната в законодателството, която е, е необходима. Може да се наложи увеличаване, вдигане на прага за провеждане на референдуми, за да може малко по-плавно да текат реформите в страната. Така че важно е да се работи и по системата за гласуване. Имаме много и различни партии в парламента, имаме голяма коалиция и която формира правителството в момента. Това е опита ни от миналото, но сега ни, ни се иска да имаме по-стабилни правителства и съответно това ще доведе до по-стабилна економическа политика. Третият стълб на политиката на вземане на решение е корпоративното управление то при нас далече не е идеално, точно обратното. И за това е необходимо да се направят някои промени. Всички тези три аспекта на процеса на вземане на решение трябва да бъдат взаимно обвързани. Вторият стълб на економическата политика е, е свързан с краткосрочни е, мерки в економиката. След 5 години на депресия е, трябва да насочим вниманието към растежа, от една страна и фискалната валутна консолидация от друга. За това ще говоря малко повече по-късно. Този втори стълб обаче е стълбът, в който са насочени всичките ни усилия в краткосрочна перспектива. Бързо и ефективно трябва да се действа, за да започнем да мислим за средно и дългосрочната перспектива. Реформите са трудни, ако не се реализират краткосрочните мерки. Така че третият стълб е дългосрочната перспектива и устойчивия растеж, а именно как економиката да осигури устойчив растеж. Т.е. трябва ефективна съдебна система, трябва да се стимулират преките чужди инвестиции, да се стимулира пазара на труда, включително и в обществения сектор. Той трябва да бъде подсилен, има нужда от подобрения в здравеопазването и защитата на околната среда. Ако отделям повече време на втория стълб, това, това е защото той се занимава с економическите приоритети. Първият приоритет е подкрепа за економическия растеж. Тоест, трябва да се обърне внимание на обстоятелството, че банките не финансират пазара в достатъчна степен. Трябва ни развитие и в корпоративния сектор, трябва да приватизираме и банки и други държавни предприятия. А за да се осигури растеж в краткосрочна перспектива е необходимо подобряване на корпоративното управление BMC е една банка, която е, беше в тежко състояние, но сега вече тя е в добър е, вид, в добро състояние по-скоро. Е, ние работихме съвместно с международните институции. Банката на Словения също се включи в тези инициативи бяха избрани е, изпълнителни и неизпълнителни директори, е, които имат е, международен опит. Това са международни експерти в ръководството на банката и сега сме готови да започнем да прехвърляме активи към тази банка не сме ангажирани с прегледа на качеството на активите на банките или преглед на устойчивостта на банките, така наречения стрес тест. Това трябва да се направи преди да бъдат прехвърлени активите към БМЦ. Приватизацията тече успоредно с всичко това. Имаме първоначален списък на 15 фирми, които ще бъдат приватизирани. Трябва решението да бъде взето в парламента. Той трябва да одобри този списък за дружествата, на които предстои приватизация. Списъкът вече е изготвен преди около един месец. Го изготвихме и беше прият в парламента преди две седмици, така че сега сме готови на практика да започнем приватизацията. Работим също така по изменения в законодателството за холдинговите структури. за онези, които ще продължат да съществуват и онези, които ще бъдат приватизирани. Необходима ни е една цялостна стратегия а, за това, кои държавни дружества ще бъдат приватизирани и кои а, не. Вторият економически приоритет е фискалната консолидация. В това отношение решихме да намаляваме дефицитите. Знаете, че Словения е една малка и отворена економика. Конкурентноспособността за нас е много важна за, отгледна точка на дългосрочната устойчивост. Така че трябва да помислим и за по-скоро за разходите, отколкото за приходите. Около 3% от БВП а, или 1 милиард са нашите а, разходи и тези мерки това е стоеността на разходите за мерките, които ще бъдат реализирани тази година. Те ще бъдат приложени тази година, може би резултатите ще бъдат на лице следващата година. Мисля, че тогава ще се усети именно и тази фискална консолидация. Има и още една цел, която си поставяме във връзка с фискалната консолидация, а именно задлъжнялостта. Ние имаме 55% от БВП под формата на дълг и смятаме да използваме този механизъм, за да стимулираме растежа. Така че смятаме, че след като се увеличи задлъжнилността, ще и след приватизацията ще успеем да постигнем тази а, е, своя цел. А, може би тук трябва да приключа, да не влизам в повече подробности и вероятно ще отговоря с повече подробности на въпросите. А сега първо Жан Пол, имате думата от е, НП. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин министр, на това съвещание предвид е, голямата зала, приятна обстановка. И вие дадохте известен брой е, така, данни, но е, е, информацията, която представихте, по-специално ситуацията с банките, възстановяването на банките, които са закъсали, въпроса за задлъжняването, не смятам, че е достатъчно точно. Може ли по малко по-убедителен начин да ни представите начина по който смятате да решавате проблема с банките и съответно с въпроса с задлъжнялостта? Благодаря. Merci beaucoup pour votre question. Благодаря много за вашия въпрос. По отношение на банките и програмата. Както казах, това е част от сърцевината на нашата програма за реформа. Първо бихме, е, искахме да прочистим системата максимално бързо. След това да създадем оздравителна банка. От миналата година работим по този въпрос от миналия септември или август. Предишното правителство започна работа по този проблем. От една страна искахме да се изгради такава оздравителна банка, която да има право първо да рекапитализира банката, банките и след това да изкупува техни активи и срещу облигациите, които те издават, да се извършва този процес или всъщност да издава конкретен тип гаранция. Ние създадахме правната уредба, която бе необходима. Имахме известни проблеми. Предишното правителство започна да работи по проекто закона. Имаше и, разбира се, действия от страна на Конституционния съд по този въпрос, но ще се спре на три неща. Първо, е, такава оздравителна банка трябва 100% да бъде притежавана от държавата е, ще има някакъв, някаква лихва, разбира се, и аз не съм убеден, че това е необходимо, но риска ще бъде по-видим по-късно, така че ще възникне апетит е, относно собствеността на тази банка на по-късен етап. Имайки предвид предвидените решения в Ирландия и в е, Испания, само 42 9% е притежание на подобна институция от държавата. Второто нещо, което изисква също промяна в законодателството, е следното – е, БМЦ е, може да съществува 5 години по закон. Това е твърде кратък период и вероятно това следва да бъде коригирано също така в нашата уредба. Надали това е най-добрият начин, по който може всъщност да се защитат средствата, които да накоплатеца на практика отделя за процеса. По-нататък, провизията за 10% БМЦ трябва ежегодно да продава 10% от активите си. И това също затруднява дружеството. Съществуват първичното, вторичното законодателство, институцията е създадена, има си управление, управителен съвет – финансово-правното състояние се оценява, трябва да се прехвърли активите на първата най-голяма банка в Словения. И а, всичко това ще направим веднага, когато получим зелена светлина от Генерална дирекция конкуренция, за да можем да извършим тези стъпки. Трябва да ни дадат разрешение от комисията, защото, разбира се, следва да се провери процедурата. Необходимо е да се рекапитализира банката, както казах вече. И по-настоящем само държавата може да предприеме стъпки в тази посока. Такива са условията на пазара. Това е процедурата, която сме предвидели. На практика това е начина по който решихме да действаме. Първоначално мислихме да прехвърлим активите през лятото, до края на юни да приключим с първия пакет, след това да извършим прочистването и да започнем при следващата академична, ако мога така да кажа, година, за да можем да стъпим вече на втория стълб. Малко превиших времето си, извинете ме. Председателката няма нищо. Сега, следващия въпрос. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, най-напред искам да ви поздравя. Бъдете добре дошли тук в нашата комисия. И отговорихте на поканата, но съвсем бързо искам да кажа, че само преди няколко дни нашето правителство отбеляза 100 дни, откакто е на власт. Виждам, че вие приемате брюкселските препоръки много сериозно. Комисията предостави един доклад за механизмите за предупреждение и беше казано, че Словения е една от двете страни, където е, ще бъде необходимо да се извърши много задълбочена ревизия. Мисля, че макроекономическите показатели доказват е, все пак, че ние сме е, прехвърлили показателите по два елемента. Разбира се, Европейската комисия ни каза, че трябва също да бъдем подложени на засилен надзор така, макроекономическите показатели са взети много насериозно от вас и от вашето правителство. Виждам как отговаряте на доклада на комисията, но искам да говоря нещо и за лошите банки. Имам един допълнителен въпрос. За Словения ставаше дума, говори се за това от повече от година, и все така има проблеми с правни определения и законови определения. Комисията продължава да задава въпрос, свързан с правната основа. Сега, имаме ли споразумение с комисията, според което правните рамки за лошите банки са определени и прехвърлянето на, фик... на активи, начинът, който се извършва, е определен. Знае, че края на миналата седмица нещата напреднаха. Смятате ли, че са допълнителни, допълни, необходими допълнителни мерки и какво е, мислите за цената на трансфер, на прехвърлянето? Благодаря. Uh, just... Благодаря за вашия въпрос. Ще отговоря на въпроса ви последния начин. Мисля, че в Словения Има списък с редица показатели, които дават информация за дисбаланса. Имаме дисбаланс само по два от тези критерии. Една държава членка има само дисбаланс по един критерий, е, няколко държави по два, а всички останали имат дисбаланс по повече от два фактора. Така че ние включваме е, тази констатация в общите си заключения. Да, имаме дисбаланс. Имаме дисбаланс в корпоративния сектор. Той е задлъжнял. И трябва краткосрочен план да се разреши този проблем, за да имаме функционираща економика. Най-добре би било да разберем този факт, за да можем да разрешим проблема с дисбаланса. Трябва да работим по отношение на устойчивостта. Може би това не е важно за сегашния период, но ще бъде важно за предстоящите ни, предстоящия период. Трябва да се подготвим за това. Сега, ако се върна отново на въпроса, свързан с правната уредба и оздравителната банка – за нас правната уредба е коректна. Не чух никакви коментари, че не така стоят нещата сега. По-настоящен водим дискусия с комисията и е, по въпроса за оценката на активите. Това е въпрос, който трябва бързо да разгледаме. Е, за да можем да направим съответното прехвърляне на активите. За да покажем, че сме свършили добра работа. Сега нещата вече са факт и има извест, извършен тест, така наречения стрес тест, и заключенията са ясни. Ако загубим една четвърт, е, това не е добре. Затова малко искаме да избързаме, но разбираме, че прегледа на качеството на активите, процедурата за прозрачност е, ни притискат и ние трябва да действаме е, още по-бързо. Всички осъзнаваме за това пилотното прехвърляне на активите. Решихме да извършим такова пилотно прехвърляне, за да посочим, че всички процедури са на лице по отношение на оздравителната банка и всички процедури протичат гладко. Извършихме всичко необходимо Активите могат да се управляват нормално сега. Thank you very much. Now for Aldi. Председателката. Благодаря, Алде. Thank you very much. Uh... Благодаря. Опитвате се да ни представите една положителна картина, позитивна в Слования. Струва ми се, че обстановката обаче е критична може би дори а, алармираща. Започвате да приватизирате дружества, които са все още държавна собственост сега. Това означава, че сте загубили вече 20 години. Балтийските страни а, започнаха привати, а, приватизирането след а, своята независимост. И аз се чудя защо не сте започнали този процес по-рано и защо започвате сега с такъв малък брой. Това не е много укражаващо също така. Това е едно. Две. На второ място. Имаме възможност сега да рекапитализираме банките, като използваме а, механизма и използвайки този механизъм, дали това е възможно или не, това е механизма за економическа стабилност, трябва да се даде отговор. И трябва да се създаде очевидно и при вас климат, който да привлича потенциални инвестиции – е, това значи, че ще има прозрачен процес за взимане на решение, бързи решения, справедливи решения и без ненужна бюрокрация. Струва ми се, че все още има прекалено много хора в е, държавния ви сектор и не мисля, че с е, нужна яснота и твърдост разглеждате този проблем. Благодаря. Благодаря ви за въпроса за последните 20 години, не знам, аз съм на този пост само 4 месеца. Въпросът не беше личен. Да, това е просто въпрос насочен към правителството на Словения. So, the question, why now, why... И така въпросът е защо сега и защо толкова малък брой предприятия се приватизират защото искаме приватизацията да, извър... да бъде извършена прагматично. Приватизацията в Словения често пъти се обсъжда, дори често пъти се започва, но много малко беше приватизирано до сега. Така че имахме възможност да започнем едно широко обсъждане за на приватизацията, т.е. Е, обсъждане на всичко, което е в списъка за приватизация, но не всичко може веднага да бъде пуснато на пазара. Това е първото. Второ, може да се започне едно дълго обсъждане, което няма да приключи с някакви нормални решения. Така че избрахме прагматичния подход, избираме пет фирми, които се включат в списъка, в последствие те се оказваха 15 и използвахме все пак някаква логична връзка, за да направим този списък. Ще пуснем всичко това на пазара, ще спечелим доверие и ще го направим бързо. Когато започне процеса, ще се опитаме да получим максимума за дънакоплатеца целта е да се продават а, тези активи така, че да се получи максимално висок приход. Това е, е логиката. Също така, парламента на Словения също а, подкрепи приемането на една цялостна стратегия. А, трябва да се реши кои са фирмите, които ще бъдат приватизирани първо, а след това ще проведем обсъждане на стратегията. Целта е да се проведе такова обсъждане през есента. Трябва в третото три месечие. По отношение на механизма за економическа стабилност не възнамеряваме да използваме неговите възможности, защото сами трябва да разчистим бъркотията, която сме си, сами сме си създали. Словения може да си позволи сама да я разчисти. Мисля, че това е разумният подход. И не по отношение на самите нас, само, а и по отношение на нашите европейски партньори. В крайна сметка те няма защо да дават пари, ако можем сами да се справим. По отношение подобряване на климата за потенциални инвестиции, мисля, че приватизацията е първата крачка в тази посока. В миналото вече са направени много неща, които може и да не са били много разумни, но от гледна точка на административните трудности, мисля, че нямаме кой знае колко тежки проблеми. Разбира се, винаги нещата могат да се направят и по-добре. Според мен обаче Двата приоритета са да се направи най-напред най-важното. Благодаря сега господин Крежък. Благодаря, господин министър, за това, че дойдохте в нашата комисия. Аз имам всъщност два-три въпроса, които са много прости. Като се вземе предвид обстоятелството, че Словения е една от 11-те държави членки, които подкрепят предложението за въвеждане на данък върху финансовите операции. Първият ми въпрос е какъв е обема, колко голям е финансовия пазар в Словения. Втори въпрос. Какви са очакваните приходи, които смятате, че ще постъпят от въвеждането на този данък? Трето, вие говорите за трудностите и наистина оценявам подхода, който Словения е приела, именно сама да се справя с проблемите. От по какъв начин смятате да използвате приходите от данъка върху финансовите операции в, Словен... в бюджета на Словения ли или в европейския? Благодаря ви за зададените въпроси. Не мога да ви кажа точно колко голям е пазара, но той е сравнително малък и не очаквам някакви особено големи приходи от него. Не очакваме приходите от данъка да променят нашите финансови показатели, защото нещата са още доста неясни. Финансовите услуги, които са реализирани през миналата година, не са кой знае колко много, така че приходите не могат да бъдат много високи. Ще видим как ще се развият нещата и ще решим как да използваме а, тези средства, защото просто за момента нещата са доста неясни и мисля, че повече не мога да, да кажа по въпрос. Председателя, сега от името на зелените. Филип, вие ли? Да, аз ще се изкажа. Благодаря ви за присъствието. Аз също бих искал да започна с нещо, което до сега не беше казано. Словения като че ли е страна, която освен, че е красива, от економическа гледна точка е и а, изключителна. Вие успяхте след падането на желязната завеса, успяхте много по-леко да излезете от този труден период, отколкото повечето държави в Централна и Източна Европа. Вашият БВП на глава от населението беше по-висок, не повторихте много от грешките, които други направиха. Все пак, вашият индекс за човешкото развитие си остава доста по-висок от е, другите държави в Централна и Източна Европа. Би трябвало да се гордеете с постигнатото. Мисля, че това трябва да се каже и мисля, че трябва да сме малко по-внимателни, като казваме, ами защо по-бързо не приватизирахте и така нататък. Ами, може би това е именно и причината, тъй като вашата политика беше по-предпазлива. Сега Словения стои много по-добре и хората в Словения живеят много по-добре, отколкото в други подобни на нея страни. Но може би вие отидохте прекалено далече и се измързеливихте маничко. Така че сега ще ви задам някои по-малко любезни въпроси. Как стоят нещата с пенсионната реформа? Ясно е, че има проблеми. Според данните, вие сте реформирали системата, но как стоят нещата за периода след 2020 година? Вие споменахте и вашата многопартийна система. Какво ще направите по този въпрос? Второ, инвестициите в възобновяеми енергийни източници. Вие не постигате заложените цели така че делът на произведената от възобновяеми източници енергия не отговаря на заложените цели и съответно вие не използвате предимствата от зеления растеж и работните места в това направление. Благодаря ви за въпросите. Ще започна с реформата в пенсионната система. Такава реформа се проведе миналата година. Тя донесе някои резултати, но само частично. Въпросът трябва да бъде решен. Това ще стане след стабилизиране на економическите дейности обаче. Вече говорих за трите стълба на за процеса на вземане на решения, краткосрочната перспектива и непосредствените задачи. Нека да направим сравнение с самолета. Първо трябва да решим кой ще е пилота, след това да стигнем до необходимата височина и накрая да изберем посоката, в която ще летим. Така че цялата ни енергия в момента е насочена към стабилизиране на височината и избора на пилота. Въпросът с пенсионната реформа е в третия стълб, т.е. той не е непосредствено важен за бъдещето на развитие и ще се займем с него веднага, щом това е възможно, но едва след осигуряване на стабилност. По втория ви въпрос, системата на политическите партии, да, това е във втория стълб. Това е един от елементите на втория стълб. Разбира се, и корпоративното управление се включва там но партийната система, системата на политическите партии е включена там. Целта е да се вдигне прага, за да влизат по-малко политически партии и в парламента, и в правителството. Така ще се постигне повече политическа стабилност. Тя ще бъде гарантирана в по-голяма степен но по този въпрос още не сме започнали работа. Като министър на финансите трябва да ви кажа, че ще бъда много доволен, когато се постигне всичко това. По отношение на енергията от възобновяемите източници, определяме приоритетите, откъде ще режем бюджети и по какъв начин ще го направим. За съжаление, предстои доста голямо рязане, включително и в, по тези пера. Така че трябва да постигнем някакво равновесие. От една страна затягаме коланите, от друга страна трябва да осигурим достатъчно ресурси за структурата, за системата. Благодаря ви. Вписахте се във времето. Гуе. Благодаря. Най-напред е, благодаря за това, че дойдохте, за това, че се отзовахте на нашата покана. Сега сложихте слушалките. Исках да кажа, че ви благодаря за това, че дойдохте и че се отзовахте на поканата ни. Имам два кратки въпроса. Първият касае председателството на литовското председателство. В момента имаме един, едно досие, което разглеждаме, което касае достъпа до банковите сметки и което касае също прозрачността на разходите на банките. Това е един не много голям въпрос, но ни се иска да го приключим преди края на мандата, включително и по време на трилога. Бяхме помолили председателството да запише този въпрос в списъка на приоритетите. Считате ли, че това е все още възможно? Това беше първият въпрос. И вторият, който върви в посоката на европейското економическо развитие, по-специално за страните в криза през последните години и месеци, ние много казахме, че спестяванията не са достатъчни, трябва някакви насърчавания за растежа. Изобщо, какви са идеите и вижданите, които вие имате за насърчаване на растежа, по-специално в страните, които са в криза, защото мисля, че само с спестеното няма да може да се справим с кризата. Растежът е основен. Има малко чувството, че в съвета въпросът с растежа не се е, не е в центъра на вниманието ни, както е тук. Uh, two... Благодаря ви за двата въпроса. Само може би да проверя дали правилно съм разбрал правилно. Първо говорите за прозрачност е, по отношение на банковата е, дейност, как да се прехвърлят е, сметки и какъв е наша, каква е нашата програма в Словения. Uh, и след това другия ви въпрос по отношение на връщане на страните в затруднение към растежа как да се а, смени една банка с друга прозрачност в банковото дейност. Мисля, че вече от две години в Словения се работи по прозрачността и лекотата за смяна на една банка с друга от страна на клиент така че е, клиентите сами да могат да правят е, лесно своя избор и да взимат решение дали да прехвърлят сметките си в друга банка. Според мен това не е от ключовите проблеми, пред които сме изправени в момента в Словения. На второ място, какви са альтернативите пред е, затягането на коланите? Какво друго можем да предложим? в финансовата област. Ще говоря за моята страна. Словения е малка, отворена економика, основана на способността. Може би е различно, ако се разглежда еврозоната, например, в сравнение, ако говорим за голям економически регион. 60-80% от потребяваното се внася и голям процент се изнася от производството. Така че бюджетната финансовата дисциплина е нещо разумно, ако разгледаме разходната част. По този начин държавата става по-конкурентно способна. Ако а, финансовата дисциплина е по-малка, това ще бъде възможно също за една малка държава да върви в такава посока. Във всеки случай, важното за Словения е, че има различни економически политики, които се следват по-настоящем в Словения. Имайки предвид проблемите в банковия ни сектор, виждаме, че а, лихвата на депозитите и на кредитите са много високи. Лихвата е висока, въпреки рестриктивната политика на Европейската Централна банка. От друга страна пък ние свиваме колана от страна на а, разходите и по този начин много трудно може да се реализира растеж. Е, или първо трябва да се отпусне, напусне е, паричната политика, така че в крайна сметка економиката да бъде ликвидна, да бъде възстановена ликвидността в економиката да има добра наличност на кредитиране и след това вече може да се наложи финансова дисциплина. Така че в економическата политика изключително важно е последователността от налагането на отдалните политики. И това е нещо много важно. Трябва да се има предвид, когато се прави оценка за отдалните държави. И именно за това ние толкова много желаем бързо да работим, за да можем наистина да изчистим балансите на банките, да можем наистина да преминем този етап, за да можем можем да преминем към бюджетната дисциплина и ограниченията. Благодаря председателката. Сега от името на НП имате думата. Министър, хваля за ваша представител и за можност поговора с вами. Е, вероятно вам е моя. Благодаря, господин министр. Много се радвам на възможността да говорим с вас. Вие знаете каква е, е нашето положение. Ние работихме по политически модел, а, а, по социален модел, а, а не по економически в нашия сектор. Нямаш, не се предоставаха гаранции на заемите, на големите заеми. Как ще се защитят интересите на данакоплаците, които не са виновни за кризата, а пък ще трябва да платят сметката за нея? На второ място – какво ще се случи с зелената светлина за прехвърлянето а, преводите на а, фондове, на средства? Наистина, нещата стоят различно в Любляна и в Брюксел. В Любян казаха, че трябва бързо да се извърши прехвърлянето, а в Брюксел а, се каза, че трябва най-напред всичко да мине на чисто. Така че възможно ли е словенското правителство и Брюксел да не постигнат споразумение по отношение на прозрачността. Кой кого чака, се питам. Благодаря. Благодаря ви за тази дума. Парих отговорих же. Е мисля, че предишните си отговори So, first question is, uh... Всъщност е, отговорих какво, какво правим, за да защитим е, парите на дънакоплаците. Това е първият ви въпрос. Аз вече ви казах всичко какво правим по отношение изграждане на оздравителната банка. Като разбира се, е, правим необходимото, за да гарантираме, че процесите са съизмерими и правилни, за да можем да е, спестим парите на данакоплаците. Ние искаме да подходим по изключително прозрачен и резултатен начин, използвайки международния опит в областта. Освен това, бихме искали да действаме бързо, защото времето е пари, както знаем. А защитата на парите на, на купулаците означава не само веднъж да извършим това прехвърляне, защото и, е, трябва и бързо да го направим. противен случай губим а, не само конкретни а, средства, но губим шанса а, е, да ги защитим. Така че е нужното да направим всичко по силите ни, за да защитим парите на дънкоплаците. По въпроса по отношение прехвърляне на активите и времето. Да, първоначално ние искахме много бързо да извършим това прехвърляне през лятото, вече споменах този факт. Нашия план беше първия пакет да бъде прехвърлен преди края на июни месец, защото процедурите са по-леки за управление. Но когато дискутирахме препоръките специфични за страната, ние се съгласихме да направим проверка на качеството и да проверим надежността на банките с стрес-тест и установихме, че е по-добре да не прибързваме в резултат на този анализ. И не само това да извършим през е, лятото, но да насочим вниманието си върху е, всеобхватния и прозрачен подход при прехвърлянето. И всъщност в момента това правим. Ще направим, както казах, пилотното прехвърляне. То трябва да покаже, че всички процедури, процеси протичат както трябва. И мисля, че това е правилното действие. Благодаря. Председателката. И последен въпрос. Имате думата. Мойка Клевер? Да, не? Да. Току-що разбрах, че ще задам въпрос. Ще го направя на словенски. Сега отговарят и за два. Мисля, че министъра не може да отговаря за през периода от минал от вече 20 години, но можем да зададем въпрос за актуалните въпроси, които още не сме обсъждали. Спекулациите, свързани с атмосферата в Словения след срива в Кипър. Ние трябваше по-бързо да реагираме дори по-бързо, отколкото би ни се желало. И в нашата комисия аз не съм защитник много на приватизацията, но имайки предвид списъка с 15-те дружества, които трябва да не преминат към приватизация, според мен малко се прибърза тук. Този списък може би не бе достатъчно добре обмислен, но да оставим това. Сега един въпрос – във връзка с реформата на пазара на труда. Вие го споменахте и колегите ми също засегнаха този въпрос. Е, безработицата сред младите хора. Аз съм социал-демократ и аз мисля, че не сме направили нищо, е, за да се справим с младежката безработица. Мисля, че при следващата реформа това трябва да се направи непременно тогава, когато се промени законодателната уредба. Благодаря с младих. И един въпрос. Какъв е въпросът ви всъщност за младежката безработица? Uh, hvala. Uh, regarding the labor market. По въпроса за пазара на труда и младежката безработица. Най-доброто нещо, което можем да направим е да осигурим растеж, защото растежът е причината да отделяме толкова голямо внимание на двата приоритета, за които вече споменах. Изчистване на баланса на банките и осигуряване на фискалната консолидация. И така, това беше последния въпрос. Има ли нещо друго? Искате ли да кажете още нещо? Искам да ви благодаря за вниманието и за въпросите, които зададохте. Благодарим ви за това, че бяхте при нас. Винаги е трудно да се работи в последната седмица, особено след обед, но разбира се, продължаваме, продължаваме с председателството. Економическия диалог ще продължи. Имаме 2-3 минутки за почивка, след което продължаваме заседанието. Okay. Okay, if you take your seats, please. Така, моля, заемете местата си. Okay, uh, и така, много се радвам, че имам възможност да приветствам с добре дошъл министра на финансите на Литва. Добре дошъл на нашето, нашия стандартен обмен на виждания. В началото на всяко председателство искаме да чуем какви са приоритетите. Ние всички знаем, че председателството може да говори много повече по досиетата в края, а не в началото на председателството. Но така или иначе с интерес очаквам вашите виждания. Имате около десетина минути, след което ще има възможност за въпроси и отговори. По всеки въпрос ще има 5 минути за задаване и за отговарянето на въпроса съответно. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Позволете в духа на прекрасната европейска традиция да говоря на родния си език, литовския, който е един от официалните е, езици на Европейския съюз. Така че, моля, служете си слушалките. Пирмининке, гербеми парламентари, понес и понай, колегос. Скъпи колеги, аз съм много признателен за това, че ми беше дадена възможност да се представя пред вашата комисия. И също да отговоря на въпросите, свързани с финансите. Вашата комисия е една от основните комисии в областта на законодателната дейност и тя е много важна и това е причината, преди която ми се иска да проведем от самото начало едно ползотворно, плодородно сътрудничество. А, преди да говоря за приоритетите за нашето председателство, искам да благодаря на Ирландия, на ирландското председателство. Кът Европас парламентас и та мате... За извършената от него работа. Европейският парламент, и това се отразява в резолюциите, които се приемат, се надява на по-добри резултати, все по-добри резултати. Не трябва, разбира се, да се омалжават задачите, които бяха решавани до сега от предишното председателство. Това бяха сложни и трудни задачи и трябва да бъдем доволни, че е, ирландското правителство свърши една чудесна подготвителна работа за нашето. Някои от е, досиетата доста напреднаха и сега през месец юли ще продължим и ние. И като председател на Екофин ще направя всичко, което е по моите сили и възможности да може тези досиета да продължават да бъдат разглеждани. Ще направя всичко възможно да бъда ефикасен и се надявам, че моят екип ще бъде много амбициозен. Екипът е наистина амбициозен, това мога да ви го потвърдя. И това е много важно за нас всички. За вас в парламента, за нашите столици, също така и за нашите граждани. И това, което искам да подчертая по-специално, е, е ефикасното сътрудничество с Европейския парламент. За мен това е, е действително приоритет. Аз нося личната отговорност за е, сътрудничество с е, Европейския парламент. Ние поемаме председателството в един период на сериозни предизвикателства, на много силната финансова консолидация, за да се гарантира трайност на финансите на Европейския съюз и трябва да възвърнем доверието и да засилим доверието на европейските граждани в е, европейските финанси. Разбира се, имаме нужда и от економически растеж. През следващите 6 месеца и следващите 6 месечия се надяваме да видим конкретни резултати в областта на растежа, но естествено трябва да бъдем внимателни. Това е нещо, което правим, за да може прогнозите действително да се осъществят. Важно е малките и средни предприятия да бъдат по-добре финансирани, важно е нови работни места да бъдат откривани и по-специално за младите хора. Важно е също и нашите граждани да имат по-добри условия на живот. Сега приемаме. Нашето председателство се изгражда върху принципите на надежност, растеж и отвореност на Европа. Само някои от приоритетите, разбира се, могат да бъдат изпълнени, но както вече според казаното по-рано разбрахте, според мен е най-важен е растежа, но доверието трябва да бъде спечелено чрез приемането на необходимите правни инструменти. Това е, а, инструментът, с който ние реално разполагаме. Днес се провеждат две много важни събития. По време на заседанието на Екофин имах голямата чест да приветствам Харватска като нов член на нашето семейство. 28-ят такъв. А преди един час участвах в приемането на три регламента, свързани с приемането на Латвия в еврозоната. Така че всички ние трябва да оценим това, което се случва, но за мен лично това е чест е, това е привилегия, това е едно голямо удоволствие, а и е, всичко това е едно голямо предизвикателство за Литва. Е, пред нас е хоризонта до 2015 година, до когато трябва да приемем еврото, а ние сме следващите и гледаме към Латвия, която дава пример. Така че ще ви помоля за подкрепа в това наше начинание. Не само, това е не само символично важно, но и от практическа гледна точка за нас то е много важно. Европейският съюз се разширява, еврозоната се разширява и какво означава всичко това? означава, че еврозоната и европейските проекти печелят доверие. Европейския проект, извинете, печелят доверие. Че държавите вярват в Европейския съюз, в европейската идея. Че държавите вярват в еврото като обща европейска валута. Така че Нека да кажа, това е един фундаментален основен проект с огромно значение. Не бива да забравяме тези е, неща, когато говорим за техническите подробности, които са важни, но все пак не бива да изпускаме изпредвид основните идеи. Трябва да осигурим финансова стабилност и стабилни, е, финанси, стабилните финанси в Европа. Предстои ни много работа. Позволете да спомена, да привлека вниманието ви към един списък с въпроси, които според нас са важни. Заедно с вас, тъй като вие сте в много случаи също ангажирани, не във всички, но в много от, по много от досиетата сте ангажирани. И аз очаквам Участвах в много разговори с представители на вашата комисия преди началото на председателството. Убеден съм, че тези досиета ще са важни и за вас. Разбира се, трябва да вървим напред по голям брой законодателни предложения, особено в сферата на финансовите услуги и особено а, във връзка с Банковия съюз. Мисля, че Банковият съюз и досиетата свързани с Банковия съюз, преди всичко директивата за оздравяване и стабилизиране на банките, е обект на триалог още утре. След като беше постигнат един доста труден компромис в рамките на Екофин, но според мен е справедлив компромис. Сега работим по това досие. Схемата за гарантиране на влоговете. Също много важна тема. Имаме намерение да придвижим тези две досиета успоредно. И естествено единств, един, единен механизъм за, раз, за оздравяване. Комисията днес предложи утре да се занимаем с тази тема. Ще видим, но според мен това е и въпрос, с който трябва да се занимае комисията. Като обединим усилията си, мисля, че можем да постигнем много добри резултати, дори и в рамките на този мандат, т.е. до следващите избори економическо управление. Мисля, че наскоро бяха приети много важни мерки чрез шесте директиви и двете директиви. Министрите трябва да бъдат поздравени, поздравени за постигнатото, за компромисите, за обсъждането на тези е, документи. Трябва да бъде поздравен и Европейския парламент. А сега те трябва да бъдат приложени. Днес подкрепихме нормативни документи, които ще осигурят сътрудничеството на държавите членки през есента по време на а, а, за предварителни оценки на а, бюджета на Европейския съюз, а има и конкретни препоръки към отделните държави членки и цял набор от мерки, свързани с европейското полугодие. Ще отделим необходимото внимание не само на осигуряването на справедлив, справедливо и гладко е, осъществяване на тези процедури. Освен това обаче ние ще се занимаем обстойно в ЕКОФИН с оценка на настоящите процедури. Те ще бъдат оценени от гледна точка на това доколко са мъдри, доколко са ефикасни, доколко те постигат резултатите, които са си поставили, дали увеличават бюрокрацията и дали са економически разумни. Това според мен ще бъде нещо много полезно а, и за Екофин, и а, за държавите, които участват в а, комисията ЕКОН в економическата комисия. Сигурен съм, че по време на вашите заседания ще се занимавате и с тях. Инструментите, свързани с платежните баланси на държавите членки, са важни в рамките на законодателството, което беше прието наскоро. Това е един от нашите приоритети, който трябва да бъде актуализиран, но става дума за един а, съществен механизъм, който е важен не само за еврозоната, но и за всички извън нея ние трябва да работим за благото на Европа с 28 членки. И това е моето кредо. Много е важно европейската економика да има, да се възползват един солиден, надежден, жизнеспособен пазар. Това е в интерес на всички данакоплатци. Трябва да се защитават инвеститорите, нещо, което е важно за цялата економика. Именно за това, ние слагаме ударението върху инструментите за, в финансовата сфера, върху регламента за централните депозитари на ценни книжа. Това е също обект на триалог. Това са досиета с приоритетно значение. Възможно е вече да започнем да придвижваме, да придвижваме и Omnibus 2, документ много важен за пазара на застраховането. Това са технически въпроси, свързани с европейското застраховане и професионалните пенсии а, за да могат европейските граждани да спечелят максимално от съществуването на единен пазар. Ще направим всичко възможно. Въпросът е да се обсъждат скоро в а, съвета а, и да се приеме директивата за банковата сметка по, един, а, по една много, у, много проста причина. Това е в интерес на европейският потребител. Инициативите, които ще бъдат веднага усетени от гражданите, са от първостепенно значение. А сега няколко думи за сферата на данъчното облагане. там е трудно да се постигне единомислие в съвета, но искам да ви помоля за много силна политическа подкрепа. Борбата срещу неплащане на данъци е също един от основните ни приоритети. Това е приоритет в най-различни международни групи, но Европейския парламент е решителен в това отношение. Благодарим ви за, вашата, за вашия ангажимент. Нещата са пределно ясни и мисля, че почти всички разбират, че това е приоритет, по който трябва да се върви напред, да се а, възстановят средствата, които са откраднати, всеки да плаща своя дял а, по отношение на данъците, което въжи и за големите мултинационални компании. Става въпрос за автоматичен обмен на банкова информация, което включва първо и най-важно инициативата по директивата за спестяванията, директивата за административното сътрудничество. Това са много важни според нас документи и апелирам към членовете на комисията за политическа подкрепа в това отношение. Има още няколко досиета в сферата на данъчното облагане. Зная, че времето ми приключва, затова съвсем а, скоро ще свърша изказването си. Позволете да засегна и последния въпрос в нашия дневен ред. Това е бюджета на Европейския съюз за 2014 година. Разбира се, това е задача на а, друга комисия, но това е и задача пред целия Европейски парламент. Нека да подчертая, не става дума за бюрократите, не става въпрос за правителствата, не става въпрос за политиците, става въпрос за хората. Ако не приемем бюджета до 1 януари, може да се окаже, че много проекти в много европейски държави няма да бъдат финансирани. Смятам, че това е приоритет и ще направим всичко възможно, за да се постигне компромис и да получим вашата подкрепа. Имам предвид вас, европейските депутати, евродепутатите. Много се надявам, че ще имам възможност отново да се срещаме в рамките на економическия диалог. Непрекъснато обменяме виждания с представители на националните правителства, с Европейския съвет и евродепутатите. Това са все много важни възможности и днес използваме една от тях. В рамките на това полугодие приехме препоръки за отделните държави. Мисля, че това днес в съвета те бяха прияти. Мисля, че това е много важен документ. Аз също, както вероятно и вие, имам много въпроси как ще бъдат реализирани тези препоръки за отделните държави. Съгласен съм с критиката, че понякога те не са много конкретни. Все пак това е третото европейско полугодие и всички са съгласни, че сега се работи по-добре, отколкото по второто. Четвъртото полугодие ще започне по време на нашето председателство и се надявам, че тогава ще бъдем много по-организирани, ще бъдем много по-целенасочени и ще предоставим някои нови аспекти на в законодателството. Така че очаквам с нетърпение сътрудничеството ни и по този въпрос. И така, за моята родина, първата балтийска държава да поеме председателството, това е голяма чест и голяма отговорност. Малко съм оплашен. Правим всичко, което е по силите ни. В подготвителния период положихме много усилия и именно за това много от е, колегите, много от евродепутатите, които са тук, ни познават. А сега се обръщам към вас с молба за по-нататъчно сътрудничество. Аз приемам като лично задължение осигуряване на доброто сътрудничество между вас. Литва поема една много важна задача и целта е различните позиции на различните държави да бъдат сближени в името на европейската идея, която ни обединява. Съжалявам, че малко просрочих времето, което ми беше дадено и сега с радост очаквам вашите въпроси и се надявам да мога да отговоря. Благодаря ви. Uh, we, we, we благодаря. Очакваме с нетърпение сътрудничеството. Естествено, ще си сътрудничим по различни въпроси. Пет години минаха от данъка върху спестяванията обменяме виждане по, виждания по най-различни механизми, така че бъдете уверен, че парламентът ще ви притиска по този въпрос. Това беше един от първите доклади в тази комисия при приемането на новия мандат. Така че а, ние се оплакваме по-скоро, че нещата не върват достатъчно бързо и решително. А сега нека да преминем към въпросите по 5 минути за всеки. Моля да спазвате времето, защото ако въпросът трае 4 минути, вие ще имате само една и обратното, така че Жан Пол от НП заповядайте. благодаря, госпожо председател, господин министр от името на ЕНП. Ви желая добре дошъл. Вече имахме възможност да се срещнем, за... говорим за вашето председателство. И аз исках също да ви поздравя за още нещо, но спрях така малко по средата, защото вие се усмирихте да говорите на родния си език. Е, много беше приятно, не че разбрах нещо, но все пак беше приятно да чуя, че председателя на Екофин говори на родния си език. За съжаление това беше само две минути и половина. Виждаме, че добре се справяте с английския, за разлика от мен. Освен това имате едно друго качество. Вие умеете да говорите на парламентаристи. Казахте ни неща, които ни доставят удоволствие. Казахте, че имаме важна роля, че вие ще ни слушате. Е, но искам да ви задам все пак един прост въпрос. Вие сте изпълнени с добри намерения и това нещо ни радва. Вие, е, вашето председателство е амбициозно и сте прав. Е, вие не сте най-голямата страна в Европа, но това не пречи. Люксембург, например, винаги е успял с председателството, но искам да ви попитам, след дебата, който проведохме в парламента преди месец, по закъснелите въпроси и досията в съвета, по решението на економическата комисия, което беше представено от председателката, а, как вие ще се справите, за да деблокирате тези досиета, които много добре изредихте, а има и други, които са блокирани, как ще го направите? Благодаря ви. Oui, euh, merci beaucoup, Jean-Paul. Благодаря много, Жан-Пол. За съжаление, моят френски е, е по-слаб от английския ми. Много важно е това наблюдение също бе направено и в тази резолюция. Да, наистина е, има много досиета, някои от които са задържани поради една и друга причина, при други липсват заключения. Има противоречия между съвета и парламента или между отделните правителства по различни въпроси. Нямаме друг избор – а трябва просто да подредим графика си по такъв начин. И тук, между другото, имам предвид не само председателството, но и вашата комисия. Така трябва да го организираме този график, че да работим успешно. Между другото, вече започнахме да правим това. Имаме много концентриран график за месец юли за тристранни срещи, както и за експертни срещи. Освен това, Имаме предвидени и много заседания за края на месец август, както и за месец септември. М както казах, в изказването си преди малко, винаги трябва да имаме предвид тези основни принципни цели. Понякога те не отразяват напълно целта описана в някои директиви. Според мен, трябва да очертаем приоритетите и да дадем светлина за бързо предвижване на някои от предложенията. Аз споменах някои от тях различните директиви, за инструментите, Омнимус 2. Дори да не засягам въпроса, свързан с банковия съюз Някои от тях са готови, просто са необходими някои технически елементи да се уточнят. Така че, честно казано, имаме ограничени ресурси, но и вашите са ограничени. Нека да се е, съберем, нека да е, заседаваме заедно и аз с удоволствие бих преорганизирал нашия график. Председателката, да, виждам, че много се планира сега за социалистите и демократите. Господин Пресейдо, благодаря много. Аз също ще говоря на мой роден език испански. Първото нещо, което ще направя, е да ви пожелая добре дошъл и да ви уверя, че ние ще сътрудничим, нашата група ще сътрудничи с вас и ще окаже необходимото необходимата помощ. Вие сте министър на финансите на една малка страна, но може да докажете, че и малките страни могат да вършат велики дела за Европа и да осъществяват едно успешно председателство. Надяваме се, че вече ще загърбим рецесията, че ще тръгнем към растежа, че специфичните рекоменда препоръки, които бяха направени днес, ще ни помогнат да вървим напред. Трябва да избегнем да няма много драконски а, орязвания на бюджета. Трябва да намерим начин да а, насърчаваме инвестициите и всичко това по време на вашето председателство. А, за сега имам само два въпроса които заслужават, сигурен съм, вашето внимание, защото по тези точки, по тези аспекти, особено единия, може действително да вървим напред. Това е директивата за ипотечния кредит. Това е много важна директива за Европейския съюз. Осъществихме трилози. И за сега е, има само един аспект на несъгласие. Това е процеса за въвеждане на директивата. Това беше проблема между комисията и Европейския парламент. Аз ви препоръчвам да поддържате тесни връзки с нашите председатели на комисиите, за да се постигне успех по този въпрос. Това е реформа, която очакваме. Просто тема малко ми се струва и съм убеден, че вие ще може да упражните необходимия натиск, за да бъдат нещата. И другото нещо, което е много важно, въпрос по който може да напредваме и да приключим преди края на годината. Това е въпросът свързан с конкуренцията. Какво може да се направи, когато е, има проблеми с конкуренцията? Сигурен съм, че вие ще направите необходимото и това ще превърне вашето председателство в един успех. Uh, Благодаря за вашия въпрос. Напълно осъзнавам въпроса свързан с тези нормативни актове. Разбирам, че са до много близо до окончателното приключване. Ще направим нужното, за да се опитаме да решим, да разрешим предстоящите висящи въпроси по тях. Но това също така се отнася и до редица други инициативи, там където има само технически елементи, които трябва да се изчистят. Бих предложил да работим съвместно в тясно сътрудничество, ако е възможно и ние с вас, Шарен и колегите, които ежедневно са тук, може да бъдат в ежедневен контакт с вас. Нека да разгледаме най-напред наистина тези актове, за да ги приключим. Може би не по идеален вид, но все пак нека да разгледаме тези актове дали искаме да разполагаме с перфектен акт след две години или днес можем да изчистим някои подробности и разполагаме с работещ интерес, а, и, инструмент? А, бих ви призовал максимално бързо да разрешим техническите проблеми на тристранни срещи. Особено тези, които веднага могат да бъдат отстранени. Благодаря за вашата инициатива. Напълно прав сте, че има проблеми, които не бива да забравяме. Някои са от голямо значение за потребителите, за малките и средните предприятия. To... Председателката, благодаря. Ако има въпроси относно начина на изпълнение, тогава трябва да се съгласите, например, по един въпрос, че а, достатъчно би било само да добавим текст от рода на държавите членки могат да добавят информация, когато това е необходимо. Сега господин Оле Шмидт има думата. Благодаря. Добър ден. Благодаря ви, господин министр. Беше удоволствие да ви слушаме. Балтийските държави от прибалтийските държави. Литва беше първия, първата, която посетих след падането на разпадането на Съветския съюз. Ние сме е, държави съседки, имаме близки взаимоотношения. Много се радвам, че историята всъщност може да се промени. Банковия съюз. Господин Драги беше тук, председателя на Централната банка. Малко се притеснявам че ако не всички 28 държави членки не се присъединят към банковия съюз, ще има проблеми с онези банки, които останат извън него, а също така и с държавите, съответно. Е, във вашата държава има големи шведски банки, а Швеция е извън еврозоната, а вие по-настоящем също сте извън еврозоната когато някои от тези държави не се присъединят към банковия съюз, това няма ли да предизвика проблеми? Да, ще се стабилизират държавите и членки и банките в еврозоната, но въпросът ми е това не, не би ли създало проблем за останалите? Препоръките специфични за държавите, как ги измервате? Аз днеска прочетах някой от тях, например, за моята държава. Надявам се, че и представители на моето правителство слушат това, което казвам сега. Не съм сигурен обаче. Виждам, че има препоръки за Германия. Говори се за заплати, много деликатен, чувствителен въпрос в Германия. Какво мислите по този въпрос? Е, изпълнението на препоръките. Има ли такова, спазват ли се препоръките? И последният ми коментар е свързан с е, схемата за гарантиране на депозитите. Вие споменахте това. Ако отворим това досие, може ли също така да е, разгледаме също и директивата за инвестициите? Защото аз съм докладчик по тази тема и нищо не се е случило. Другата седмица ще изляза от парламент. Благодаря, Оле. Спомням си нашата среща в Вилнюс, когато вие с колегите от АЛДЕ посетихте е, нашата столица. Това беше много полезна дискусия. По първия ви въпрос за банковия съюз. Това е сериозен проблем. Един от въпросите, който бе е, дискутиран е, във връзка с възстановяване на банките – в единния механизъм за надзор също се разглежда такава хипотеза. Е, има ситуации, при които една държава е държава по происход, а другата е държава, която приема. И тук има много конкретни разпоредби в договорите, така че в крайна сметка да не се накърнят интересите на държавите членки, нито пък на данакоплаците, които участват в подобни взаимоотношения. Не бих искал сега да дискутирам литовското положение, защото а, тук пред вас говоря като председател на ЕКОФИН. Разбира се, веднага мога да вляза в другата си роля като на национален министр за няколко секунди. Нани Литва ще се присъедини към Банковия съюз, когато влезе в еврозоната. Това действително ще се случи и ще се приложи единния механизъм за надзор – сега отново си връщам на предишната позиция, за която говорих, така че механизма е, е, е друг стълб на банковия съюз. Мисля, че ще намерим решения. Решенията не са лесни, но проблемите са решими. Сега, по отношение на препоръките, които са специфични за държавите членки и съответно начина по който могат да се измерват. Съгласен съм, че в много случаи може би те са неизмерими, но въпреки всичко не трябва да забравяме, че тези препоръки са препоръки за суверенни държави към суверенни държави, членки на Европейския съюз. И принципа на субсидиарността е нещо много важно. Така че всяка една държава трябва да се изпълни задачите по начин, който е най-подходящ за гражданите на държавата и за правителството й. Не можем да избегнем такива положения, но разбира се, е, когато говорим за резултатността на конкретни препоръки и е, нивото на тяхната конкретност, мога да кажа, че това е, е тенденция, която трябва да имаме предвид. Не можем да очакваме незабавни резултати от тези препоръки. По отношение на директивата за инвестициите, схемите за инвестиции, е, тя е обвързана с е, директивата за е, схемата за защита на депозитите. Мисля, че нещата, след като разрешим въпроса по една единия акт, ще протекат много по-гладко и по другия. Благодаря председателката. Благодаря. А сега за зелените. Е, мерси, мерси. Благодаря госпожо председател. Аз се присъединявам към моите колеги, господин министр, за да ви пожелая добре дошъл и най-вече да ви пожелая едно успешно председателство, ако не е толкова спокойно, поне ефикасно. Поне вие чухте моите колеги и смятам, че ако може да имаме различия в гледните точки, е нормално, става дума за съдържанието на досиета, но всички е, споделяме едно и също притеснение за забавянето на работата, блокирането на определен брой досиета – вие сам казахте, че имате намерение е, с воля да ги развиете и сме много доволни от това. Но това не са безобидни досиета. Това са структурни въпроси, които биха позволили по-добро интег... европейско интегриране. Така че много държим на това. Става дума за Банковия съюз, вие говорихте по това. По-специално, що се отнася до разпоредбата за решаване на кризи или аспекта за гарантиране на депозитите, таксата върху финансовите операции, също обширния въпрос за общото приемане на дълга. Всички тези въпроси своите са блокирани. Искам да чуя вашето становище по този въпрос, тъй като имате намерението да работите по тези досиета, как идентифицирате тези блокажи? Къде е, къде е препани камъка, къде е това, което спира нещата? Има много технически въпроси и вярно е. Това не е само въпроси свързани с срокове, има такива проблеми, но има и политически въпроси. Дали това е в, на равнище съвет или на равнище взаимоотношения между Европейски парламент и съвет, дали става дума за интереса на някои държави членки и дали трябва да и приемате ли идеята, която някои представят, че немското правителство би било основния блокиращ елемент на всички тези структурни досиета. И също така за да допълня малко въпроса на Жан-Пол Гозес от ОДЕВЕ, как ще постъпите? Дали вярно, е, че ще се опирате на Европейския парламент? Ние сме тук да ви помагаме. Но какво може да деблокира нещата? За да може волята да се наложи, какъв нов период може да започне, който би позволил да се изчисти хоризонта и отново въпроса за изборите в Германия, независимо какви ще бъдат резултатите. Дали това не е важно нещо от ваша гледна точка? Yes, uh... Да, ще се опитам да съм кратък. Жан Пол, вие сте толкова точен в описанието си на всички фактори, които пречат да се върви напред по различни, наистина твърде различни по своето естество досиета. Данък върху финансовите операции – задължнилостта и така нататък. Има различни интереси, има различни интереси между отделните правителства, има разлика в интереси между отделните правителства и парламента. Понякога и в комисията е различно, е на различно мнение, липсва инициатива понякога. Така че има най-различни причини. Задачата на литовското председателство, според мен, е да подпомага постигането на компромис, да бъдем един почтен посредник, да се опитаме да седнем всички заедно около една маса, Разговарях с много от колегите си министри преди началото на председателството. Разговарях с много от евродепутатите, с много от вас сме се срещали в такъв формат. Онези, с които още не съм се срещнала, смятам, че ще имаме възможност да го направим в бъдеще и целта е точно да се изчистят до тези проблеми, които пречат да вървим напред. Разбира се, понякога сроковете ще се определят от политическия цикъл, но това е съвсем нормално, всички ние политиците го знаем. В всяка една отделна държава политическия календар влияе върху е, всичко останало. В много случаи не винаги, защото няма вълшебна пръчица, мисля, че ще бъдем, че ще успеем. И така, Йорген Крут. Шерон. Благодаря. Аз също от името на моята група бих искал да ви пожелая добре дошъл. Вече имате една много амбициозна програма и ви желая успех. Аз съм тук и мисля, че действително е важно списъкът, който вие е, изготвихте да бъде довършен преди края на мандата и поне по време на вашето председателство. Но един въпрос, който вие засегнахте, става дума за директивата за разпощателните сметки. Вие искате да я запишете в дневния ред. Аз съм е, докладчик и приветствам е, вашата идея да запишете въпроса в списъка на вашите приоритети. Ние, разбира се, ще допринесем а, и още при първи слушане ще се опитам да приключим всичко това, като вярвам, че имаме шансове да го приключим. Но има една друга забележка. М искам да отговоря на Оли Шмидт. Той зададе един въпрос. М как е, страните биха се... Какво поведение би било на страните. Германия имаше съвсем ясна позиция и съжалявам, че не бяха приети тези препоръки. Това ще, ще да бъде един сериозен елемент за излизане от кризата. Имаше препоръки, съвети и така нататък, но трябва да се спазва суверенитета на държавите членки и принципа на субсидиарност. От чисто формална гледна точка това е точно така, но от друга страна в страните, които са зле, се вижда, че е, често суверенитета малко е поставен в е, е, скоби и това пречи на добрата работа. Така че бих искал да чуя вашата оценка по този въпрос. Да, благодаря, Юрген. За съжаление, Нашият е, е професионален език не е немски, ние говорим най-вече на английски. Така че ще отговоря на английски. И така, директивата за разплащателните сметки. Нека да кажем, тя върви по план. Комисията вече представи всичко по въпроса но все пак трябва да получим и подкрепата на Европейския съвет. На първата работна среща за тази директива ще присъстват банкови експерти. Тя ще се проведе през септември. Мисля, че вече приближаваме към финала по въпроса за препоръките, специфични за отделните държави, това е фундаментален въпрос. Тези препоръки преди една година бяха твърде абстрактни. Сега вече разполагаме с нови инструменти. Имаме процедура за макроекономическите дисбаланси. През есента ще преминем към а, макро към социално-економическите показатели, извинете. И никой не знае дали а, тези механизми ще дадат добри резултати, защото всичко това изисква и време, и усилия. Но мисля, че целта ще бъде постигната. Дори да не я постигнем достатъчно бързо. Все пак тези препоръки са принос в тази, към тази цел. И мисля, че когато говорим с конкретни показатели, ще бъдем по-точни, отколкото ако говорим в най-общи линии, като примерно необходими са поправки в закона за трудовия пазар. Така че обещавам, че много внимателно ще следя да не се увеличи административната тежест да не прекалим в това отношение. Мисля, че процедурите, които вече се предвиждат, трябва да бъдат нагодени по отношение на сроковете. Те трябва да се движат успоредно в най-различни формати. Мисля, че през есента, вероятно през октомври-ноември, ще видим как се прави предварителната оценка на бюджета. Ще видим как ще мине всичко това, което ще ни даде е, основание да помислим за това, което предстои през следващото 6 месече. Благодаря. Председателя, благодаря. Мариан Тайсен. Благодаря, господин министр, че дойдохте сред нас. Добре дошъл в Европейския парламент. Аз ви желая много успехи за вашето председателство и за мен наистина беше удоволствие да чуя, че вие желаете да сътрудничите. Аз не вярвам, разбира се, да да очаква от нас конфликти, а по-скоро сътрудничество, за да постигнем резултати. Това е което населението на Европа иска да види. А освен това, вие имате и волята да постигнете резултати. Вие говорите за банковия съюз, и мисля, че ако искаме да постигнем економически и социални успехи, трябва да работим и по този въпрос. Надявам се това да бъде по време и на вашето председателство. Вие говорите за този банков съюз и посочихте известен брой въпроси, така че остава също въпроса с механизма за надзор. Предвидихме да приемем това през месец септември, но ако може да спазим дневния ред в област, по отношение гласуването, кога ще бъде прието това окончателно в съвета, за да може да бъде обнародвано, за да може Централната банка да си започне работата. Сега, що се отнася до механизма за решаване на кризата, комисар Бърния ще направи от изказване. Това някои хора казват, че това е, ще наложи промяна на договора и някои е, страни могат да създадат проблеми. И какво мисли по този въпрос литовското председателство за този един механизъм за решаване на кризите, дали е, това нещо може да стане с или без промяната на договора. Що се отнася до данъчното облагане. Казахте, че ще се борите с данъчните злоупотреби, но чета във вашата програма, че що се отнася до таксите за облагането на предприятията, вие казахте, че ще продължите дискусията. Дали това е защото много трудно или просто е, като липсва достатъчно воля да се върне напред. Аз бях докладчик по този въпрос и ми се струва, че това също е инструмент, който би ни позволил да избегнем все пак е, много изтичане на финанси. Благодаря. Мисля, че Мариан не отне 8 минути, така че вие имате думата. Благодаря, Мариан. Това са важни въпроси. Единният механизъм за надзор е нещо изключително важно. Аз лично мисля, че и съветът иска да се гласува колкото се може по-бързо. Немския парламент, който ще трябва също да гласува по въпроса, вече подкрепи единния механизъм за надзор, за банков надзор. Проблемът е, че една година след гласуването и публикуването на документа в официалния вестник, механизмът ще влезе в сила. Тоест той да влезе в сила по-късно. Първоначално идеята беше да влезе в сила 2014 от началото, а сега изглежда септември-октомври 2014 е по-реалистичния срок. Ако позволите, моля ви, моля ви, позволете да ви прикана, гласувайте колкото може по-бързо. Не мога да определям как се гласува в Европейския парламент. Нямам такива правомощия, но въпросът е изключително важен. А сега по отношение на единния механизъм за оздравяване. Комисара Барние направи предложение, ще направи предложението утре според него това предложение ще отговаря на това, което фигурира в договора, такова, как, такъв какъвто той е в момента. Така че ние ще направим оценка, ще го направим абсолютно справедливо и а, след като получим предложението, ще го разгледаме внимателно и ще започнем да работим по него веднага. Последният ви въпрос, последният ви въпрос беше за единната данъчна база, данъчна основа. А, това е досие, което отдавна е поставено на масата. Въпросът е твърде сложен. И сега, доколкото разбирам, идеята е да се раздели на отделни а, компоненти, така, щото тази единна данъчна основа да се обсъжда без най-спорните моменти. Да се започне с това, което, по което има споразумение от почти всички. Но това са твърде технически въпроси. Изобщо, преките данъци са един твърде технически въпрос, в който няма хармонизация на европейско ниво. Трябва да внимаваме, трябва да изслушаме всички мнения по този въпрос ни трябва единодушие, трябва, не трябва да има разногласия между министрите и правителствата и разбира се, необходима е подкрепата и на Европейския парламент. Така че ще работим за онова, което е постижимо. Благодаря, председателя. Разбира се, имате политическа подкрепа по този въпрос от страна на Европейския парламент. Това беше доклад, който аз работ... по който аз работих преди 5 години. Въпросът наистина е сложен. Спомням си че когато помолих за материали, ми изпратиха около 2000 страници, така че разбираме колко е сложен въпроса, но по този въпрос в подробностите му има един доста добър пакет в парламента. Ние всички подкрепяме темата за отчетността и Европейската Централна банка. Това беше тема на една друга много дълга наша дискусия. Всички разбираме за какво става дума на европейско ниво, какви са тенденциите. А по от... А, а, сега НП има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин министр ще говоря народния си език, гръцкия. С много голям интерес слушах вашето изложение, отговорите на въпросите и искам да поставя въпроса за финансирането и европейското развитие. Според оценките на комисията имаме нужда от 1,5 до 2 милиарда билиона евро имаме предложение за създаването на нов фонд за развитие, за да се улеснят инвестициите от страна на частните и е, институционални инвеститори. Така че искам да ви попитам какво ще бъде мястото на този въпрос по време на е, вашето председателство. Дали това предложение е приоритет за вас? Знаете ли какви са позициите на пазара? Защото би било много интересно да се предоставят е, необходимите инструменти, но също така да се даде надежда на инвеститорите. С други думи, че ще има възможности е, относно дългосрочните планове и програми. Благодаря. Е. Благодаря. Благодаря за вашия въпрос. Това всъщност е един многостранен въпрос и той съдържа няколко подвъпроса. Финансирането е много важно, финансиращите източници са много важни, но не се разрешава проблема по този начин. Нужни са инструменти, но както и правилно казахте, необходимо е да има климат за инвестиции. В много държави моята държава, например, нашите съседи Латвия, един от методите за подобряване на инвестиционния климат е присъединяване към еврозоната. Това е действителна стъпка напред към подобряване на инвестиционния климат, за да могат да се привлекат е, частни капитали. Що се отнася до публичните средства, в Европа, според мен, това е много сериозен източник на финансиране и трябва да се използва разумно. Имаме многобройни инициативи. Например, наскоро инициативата на комисията и Европейската инвестиционна банка. Бе, това бе дискутирано на срещата на държавните и правителствени ръководители, също и на Екофин бе дискутирано. Това ще бъде включено в работната програма на неформалния екофин, който ще се проведе в Вилнюс. Обръщам се с покана към е, вас, Шерани, членове на е, вашата комисия, е, да участвате в този форум. Депутати на Европейския парламент традиционно два пъти участват в заседанията на ЕКОФИН и могат да се извлекат много ползи от един подобен дебат, проведен съвместно. Друг източник е бюджета, многогодишната финансова рамка. Знаем къде се намираме по този въпрос. Проблемът е много важен, който следва да бъде разрешен до 1 януари. Аз също така отговарям за регионалната политика, за политиката на сближаване и ще бъде домакин на съответния форум на министри през месец ноември. На този форум също между другото, може би този форум няма да е много интересен за вашата комисия, може би за комисията по регионалното развитие ще бъде по-интересен форум, но заповядайте защо не отново във Вилнюс, е, участвайте и в него, за да дискутираме как е, структурните фондове могат да бъдат е, много по-ефективно освоявани не само в областта на безвъзмежните средства, но също така в областта на финансовия инженеринг. Много пъти говорим за това. Това са много важни въпроси. А също така, финансирането, инициативите, които се предприемат, са изключително важни. Не банковото финансиране, не банковото финансиране на стопанската дейност. Очакваме предложението на комисията, но това е много важно за нашите европейска економика. Почти 80% финансирането за предприятията е от банките по-настоящем а в Америка 20 до 25% е дела на банковото финансиране, а всичко останало е от различни капитали, рисков капитал и всякакви други инструменти. Мисля, че това е една открита а, зона, в която имаме много работа и можем много да дискутираме въпросите, свързани с нея. Ще бъде много интересно и на Екофин да ги разгледаме, но разбира се, с интерес би ги разглеждал и с вас. Благодаря. Председателката. Благодаря. Питер Симон, социалисти и демократи. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister, für Ihre Ausführungen. Благодаря за вашето, вашата презентация на програмата, господин министър, за това, че ни запознахте с вашите планове за следващите месеци. И съм особено доволен от това, което вече гласувахме в пленарно, и че вие имате е, особено внимание към този въпрос. Знаем, че нямаме много време, знаем, че ресурсите не са много обилни, знаем, че що се отнася до стоеностите на фондовете, позициите са много разнообразни, различни, но виждам, че вашето председателство отваря вратата за промени, две неща, които трябва да се променят заедно – тези механизми за реструктуриране с а, един фонд и вторият фонд. И съветът установи връзка между двата фонда и съм съгласен с вас. Трябва да се свържат тези въпроси, тези досиета. Но стойността на фондовете е нещо, което не може да разделяме. И за това трябва преговорите да бъдат обвързани, независимо, че фондовете са съвършено различни. По някои други въпроси трябва да се действа е, по-отделно. Виждате ли тези, как ги виждате тези преговори и дали всичко това означава, че трилозите ще бъдат общи или ще имаме отделни преговори, нещо, което бихме предпочели независимо от е, стоиността на фондовете. И не знаем дали ще успеем. Но смятам, че имаме шансове да приключим с тези две досиета по време на вашето председателство, ако започна още септември. Е, Благодаря, Петър. Е, ще отговоря на английски язик. Напълно сте прав че тези е, досиета са много тясно свързани. Тези директиви са много тясно свързани. И тук не става въпрос само за размера на фонда. Има и много други технически подробности. Много съжалявам, но не бих желал да навлизам в подробности сега по това. По-добре е, когато всички отделни звена си свършат работата и на тристранната среща наистина можем да говорим за различни альтернативи, за различни възможности, за да изберем най-добрата. От политическа гледна точка, както казах в уводните си думи, ние започваме е, утре 10 е, юли преговорите по едната директива. Разбира се, директивата за схемата за гарантиране на депозитите е много тясно свързано. И съвсем логично би трябвало да бъдат дискутирани двете е, директиви съвместно банковите, депозитните гаранции са планирани за началото на есента. Не зная точно дали през септември, но максимално рано, тогава, когато намерим възможност, ще започнем а, преговорите. И тогава ще имаме вече яснота докъде сме стигнали с директивата за възстановяване на банките. Ще започнем и срещите на тристранно ниво. Ще можем да участваме с екипа от съвета, а вие като докладчик и може би и Шарен ще можете да, да координирате тези две досиета от името на вашата комисия. Председателката, да, благодаря ви. Това беше последният от въпросите, освен някой няма желание да зададе непременно още някакъв въпрос. Не. Много ви благодаря. Приключихме по-рано. С удоволствие отново ще участваме в дебат с вас, тогава когато говорим, разбира се, по приключването на досиетата, които дискутирахме сега. Благодаря ви. Благодаря, Шарен. I think. And I can just remind us that the uh, Председателката, искам да ви напомня, че на 5 септември е следващото ни заседание, четвъртък в 9 часа преди обяд. And have a good holiday. Приятна почивка, приятна вакансия. So for the chair. И за председателката приятен.